Chers collègues, on va commencer déjà. Скъпи колеги, започваме. Chers collègues, on va continuer. Скъпи колеги, продължаваме с следващата точка от дневния ред, а именно обмяна на мнение с госпожа комисаря по външните, по въпроса на вътрешния, вътрешния ред и сигурността, госпожа Малстрам. Добре дошла и това е нашето първо изслушване. Госпожа Малстрем се занимава с въпроси като емиграцията, управлението на границите, някои елементи от наказателното право, борбата против престъпленията и организираните престъпни организации, както и с защита на личните данни. И също така ще ни информират за срещата си с министър Алфано по въпроса на Фронтекс. След това ще дадем думата на координаторите за въпроси, ще получим отговор на тях и ще дадем думата след това на всички останали членове на парламента. Благодаря. Е, Благодаря, госпожо председател, дами и господа, новоизбрани и стари, така да се каже евродепутати. Радвам се, че сме отново заедно и ще си сътрудничим заедно през следващите години. Been... Най-вече, защото това е първият път, в който договорът от Лисабон дава нови правомощия на парламента в областта на правните въпроси. Искам да ви дам, е, представя един кратък обзор на текущото състояние и предстоящото през есента. Да започна с миграцията и убежищата. Положението по външните граници, положението в целия свят, наистина положението е извънредно. Някои казват, че никога, никога в света не е имало толкова много конфликти по едно и също време след Втората световна война. По целия свят беженците бягат от убийствата и преследването. 52 милиона души по целия свят. Близо до нашите граници виждаме невероятни конфликти и войни. Също така бедност и други тежки ситуации това изисква много неща от нашата глобална общност и от нас като европейци. По отношение на обежищата, комисията, заедно с вас, прие окончателната система за обежищата. Законодателството, прието преди година, разпорежда, че търсещите обежище трябва да бъдат третирани равноправно, равно, по равноправен начин. Направено е много, разбира се, можеше да бъде направено и много повече. Комисията се грижи изпълнението да бъде правилно във всички държави членки. Ние разчитаме на вас да упражнявате натиск от ваша страна, за да могат разпоредбите да бъдат изпълнявани. Има много, в Европа има много беженци и мигранти, които се опитват да стигнат до определени граници в, в Европа. Виждаме драматични картини от Гърция, от Малта, но най-вече стотици хиляди се опитват да прекосят Средиземно море и да стигнат до Италия на изключително несигурни плавателни съдове. Мари Ностром, операцията на италианските власти, е спасила огромно количество хора до края на август. Ние сме изключително впечатлени от работата, свършена от италианските власти. Продължаваме да оказваме подкрепа, финансова и политическа на италианците. Както каза председателят, се срещнах с италианският министър Фарно миналата седмица и обсъждахме операциите Frontex Plus в подкрепа на Италия. Тази операция може да започне през ноември. Тя не представлява копия на Мариностър или няма задачата да замесва тази програма. Тя е по-малка, по-ограничена, но се надяваме на подкрепата на членовете на парламента и на държавите членки, защото се нуждаем от допълнителна финансова помощ за тази операция. Ресурсите от бюджета на ЕС също ще бъдат предоставени. Гражданската вода в Сирия. Виждаме какво става в Ирак. Нестабилността в близките до нас региони продължава огромно количество хора а, пристигат и се нуждаят от международна подкрепа. Трябва да се занимаваме също и с проблемите на бедността. Европейският съвет точно преди лятото прие насоки за работа за справяне с тези проблеми. Това включва работа с държавите от региона, засилване на програмите за подкрепа на регионите, приемане на а, рамка за, коопер... за коопериране и сътрудничество, борба с организираната престъпност, трафика и контрабандата и защита на тези, които се нуждаят от това. Трябва да вземем предвид не само международните задължения и конвенции и ценностите, които ние всички защитаваме, но също и демократическата ситуация в Европа това, от което хората се нуждаят, когато пристигнат. Те се нуждаят най-вече от възможности, а не от заплахи, с каквито се срещат често. Радвам се, че постигнахме значителен напредък, що се отнася до предоставяне на а, правна помощ и не само на беженците, но също така и за хората, които търсят работа. Може би си спомняте, че приехме директивата за сезонните работници, което е първата стъпка към специфично законодателство за хора в тази област. Трябва да осигурим на тези хора статус и стабилност и да ги предпазим от експлоатация. Приехме също и директивът за съвместно сътрудничество, като за това помогнаха и много експерти. През тези два случая ролята на Европейския парламент беше много важна за приемане на добри, балансирани текстове. Проблемът, разбира се, ще бъде в изпълнението. По друг въпрос. Реформите на правителствата в района на Шенген този въпрос е сложен и по същество, и формално. Ние успяхме да свършим добра работа, въведохме много по-прозрачни правила за свободното движение, за опазването на границите. Имаме също и Европейска система за верификация. Всички тези промени бяха включени в механизма за оценка на шенгенското пространство. Бяха проведени и продължават много дискусии за продължаване на програмата през следващата година. Мисля, че успяхме да засилим политическите връзки с държави извън ЕС, най-вече, що се отнася до отмяна на визи за граждани на държави извън ЕС, пет държави от Балканския полуостров и Молдова. А, също за Колумбия и за 17 други държави. Мисля, че ще можем да започнем преговори с тези държави още през следващата година, тъй, защото докладите за оценката ще бъдат представени в комисията съвсем скоро. Водят се преговори с Грузия, Турция, с Армения, Азербайджан, Марокко и с Тунис. И това е една добра рамка за правилен диалог относно сътрудничество, миграцията и мобилността. Постигнахме и споразумения за връщане. Това също е част от една добре действаща политика за миграция и убежища. Що се отнася до сигурността и борбата с организираната престъпност, искам на първо място да посоча въпроса и проблемите с трафика на хора. За съжаление, този проблем се среща във всички държави в днешно време. Някои държави подхождат много твърдо по тези въпроси, други не толкова. Някои пред, имат по-сериозни наказания, задължителна подкрепа, защита на жертвите в целия Европейски съюз, благодарение на директивата срещу трафика на хора. Имаме европейска стратегия с специфични действия, имаме координатори, които работят и с бизнеса, и с обществото. Така че този проблем ще бъде на дневен ред и през следващите години. Корупцията е много вреден а, криминален акт. Тя подкопава доверието в а, а, социалните устои на нашето общество и в демокрацията. По оценки тя ни струва около 120 милиарда евро на година Миналата пролет беше представен доклад за корупцията. Там бяха осветлени проблемни зони, бяха набелязани действия. Новите доклади през следващите години ще помогнат за подобряване на политическия дебат и за повишаване на ефективността в борбата срещу корупцията. Бяха прияти и действия за улесняване на борбата с организираната престъпност на европейско ниво. През това лято много статии във вестници и медии се занимаваха с тероризма и насилието. Както знаете, ние имаме законодателство, което ограничава достъпа на някои рискови химикали, от които могат да се правят бомби разполагаме с добри разпоредби относно защитата от химически и ядрени оръжия. Преди няколко години заработи и мрежата срещу радикализацията, като се подкрепят хората да споделят случаи на екстремизъм и радикализъм в рамките на ЕС. събираме хора на науката, неправителствени организации, религиозни представители и събрахме огромен набор от знания, който ще бъде обобщаван през следващите години. По отношение на споразуменията между ЕС и Австралия за пасажирски данни ни даде възможност да се борим срещу тероризма, като позволи започване на много важен дебат по въпроси, като защита и опазване на данните. Беше поставена много ясна рамка на това, що са лични данни и по какъв начин трябва да бъдат съхранявани те. Това е свързано и с проблемите на киберпрестъпленията успяхме да постигнем споразумение за законодателство по отношение на сериозните атаки върху информационни системи. В Европол действа Център за борба с киберпрестъпленията, който е, изпълнява важната задача да предпазва от хакерски атаки в мрежите в Европа. Европейският а, е, киберцентър има за цел да предпазва децата от експлоатация. Това е свързано с директива с защита а, на жертвите и оказване на подкрепа. заедно с САЩ, САЩ се споразумяхме да се създаде глобален алианс за борба с насилието срещу деца и в края на месеца ще имаме втора среща в Вашингтон. Госпожо председател, това е една важна част от законодателството. Както забеляза Европейският съвет, това е, е важна работа, която Генерална дирекция вътрешна сигурност е свършила за Европа, за европейските граждани. Сега голямото предизвикателство е да се уверим, че цялото това законодателство ще бъде а, въведено, ще бъде контролирано и че наистина ще се изпълнява в целия Европейски съюз. А, ще трябва да се направят оценки и на ефективността. Сигурна съм, че Европейският парламент ще играе важна роля. И този следобед мисля, че ще продължите с дискусиите за финансирането. Генерална дирекция също, да, ще, генерална дирекция също ще присъства. Разбира се, госпожо председател, следващият състав на комисията и следващият комиси, комисар ще продължат с тези действия. Поставихме някои проблеми на масата. Не всичко е довършено, но най-важното е реформата на Европол. Виждам, че Агустин е тук. Имаме а, първото решение на парламента. Подходът е правилен и ще продължим с работата през тази есен. Това ще позволи на Европол да осигури пълна защита на основните свободи и личните данни. Също така има законодателство за привеждане на, закон... на работата на СИПОЛ в съответствие с договора от Лисабон. Това ще ни позволи да доразвием въпросите на а, правораздаването и ще позволи агенциите да си сътрудничат една с друга по правни въпроси. Това е много важно за работата на СИПОЛ, що се отнася до бъдещото развитие на всички агенции. По отношение на законодателството в областта на проучванията, Сесилия Викстрем беше докладчик, беше свършена наистина страхотна работа, така че ще можем да приемем законодателството, което улеснява хора извън Европейския съюз, които искат да дойдат при нас да развиват бизнес или да правят проучвания. Успяхме да постигнем напредък и по отношение на визите, на туристическите визи. Всичко това ще окаже положително влияние върху граждани на държави извън ЕС, ще направи процедурите много по-лесни и по-хармонизирани. През лятото постигнахме формално споразумение по отношение на пасажирските данни. Проекто докладът вече е готов. Той дава представа за реда при събиране и съхраняване на данните. По отношение на пасажирските данни видяхме ужасни а, изображения от Ирак и Сирия. Всичко това дава отражение в нашите европейски държави. Съветът отделя голямо внимание на така наречените чужди, чужди бойци. Това са наши граждани, които участват в конфликти в а, а, Близкия изток и към момента разполагаме с някои инструменти за противодействие, но трябва да ги доразвием. Ето защо аз приветствам намерението на докладчика господин Кирков да продължи с разработването на този проблем и да представи доклад след известно време. Моето изложение беше малко по-дълго, но исках да представя на най-вече на новите членове обзор на текущото състояние. Ние сме ние отделяме голямо внимание на всички тези проблеми, Опитваме се да постигнем компромиси, да разговаряме с всички политически партии. Ще се радвам да отговоря на въпросите и да чуя вашите коментари. В следващите седмици ще работим заедно и наистина се надявам да постигнем успехи. Благодаря. Госпожа Малстрем също беше неодавна депутат тук в Европейския парламент, така че познава добре нашата дейност, нашата работа. От името на НП има думата координатора. Благодаря, госпожо председател, благодаря ви, госпожо комисар, за това, че сте тук и за презентацията. Казахте, че има много подобрения в вашето портфолио относно киберсигурността, организираната престъпност и радикализацията на терористичните организации. Моя въпрос е свързан с Фронтекс и нелегалната иммиграция. Аз съм от Малта и съм изключително добре запозната с важността на операция Марен Острум за спасяването на е, корабокрушенци в е, морето. Също така искам да ви поздравя за стартирането на операцията и за начина по който го направихте, като казахте, че солидарността трябва да се превърне вече в конкретна такава, конкретна солидарност и да се споделя всичко. Сега, междувременно излязоха много материали в пресата, в които се твърди, че ще има нови операции, разширени по-пространни. Може ли да ми кажете какво точно става дума и какво се очаква? Как да се разгърне тази е, нова операция? Така или иначе, каквато и да бъде тази нова операция, трябва да има подкрепа от всички и ангажимент от всички държави и членки. Може ли да ми посочите, има ли някакви конкретни реакции, получени от държавите членки по повод на тази нова разгърната операция Марен Остром? Благодаря. Благодаря от името на социалистите господа Сибел. Благодаря. Искам да се присъединя към това, което казаха ораторите преди мен. Ще, ви бъд, ще бъда благодарна, госпожо Малмстрем, ако поясните как ще изглеждат тези акции в рамките на Frontex Plus. Казахте, че могат да започнат през ноември, но на мен не ми е ясно дали и до каква степен държавите членки ще участват в нея. Имам още един въпрос. Тук не става дума само за спасяване на бежанци, а си задавам и въпроса дали италианското правителство все пак не желая тези бежанци да бъдат а, прияти в Италия? Дали въобще има съще... желание да бъдат спасявани тези беженци и съответно да бъдат преразпределени към други държави членки? И още един въпрос. Искате да обедините операцията Хермес и Еней. Това звучи много добре, но как конкретно ще бъде решено това? как на границата на дадената държава се взема решение дали някой е нелегален или наистина търси убежище. Как става това на практика? Още нещо. Говорихте за легалната миграция. Много от бежанците просто търсят работа при нас. Ако синята карта и директивата за сезонната работа представляват допълнителна възможност за легална миграция, това според мен до този момент не става ясно. Дали изобщо хората от третите държави знаят за тези възможности и как могат да се възползват от тях? И по отношение на чуждестранните бойци. Постоянно се изненадвам че имаме нужда от тези пасажирски тайни. Например, германец, а който се връща от Сирия, как бихме могли да му забраним да се върне от там? Имате ли опит от държавите членки? Знаете ли, че ако в дадена държава членка има 300 такива бойци, знаем ли кои са? А ако не знаем кои са, защо? Срещу тях води ли се наказателно преследване или просто се предполага, че пътуват за Сирия, за да се бият там? За мен е важно също и по отношение на процедурите а, за презумпцията за невинност. Не искам да се озовем в положение да гоним хора, да не им позволяваме да се върнат, да ги арестуваме само възоснова на предположение, че някой се е държал по определен начин. Искам а, да обясните по-подробно какви действия са планирани в този контекст. Господин Киркоп, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Може ли най-напред да кажа следното? Много съм задължен на комисар Малстрем, защото, както току-що каза, и всъщност аз си записах няколко бележки по време на нейното изказване, но всъщност нека да си припомним комплексността на нейното портфолио през последните години и колко комплексна бе връзката на нейното на нейната ресорна част от комисията с нас, с парламента, спомняйки си всичко това значи, искам да и пожелая успех и да я поздравя с постигнатото до момента. И така, сега имам три или четири много бързи бележки, въпроси. Първо, няма да е, занимавам тук колегите са, са скучни за по-голямата част от тях неща, като например Европейската заповед за задържане. Много хора скачат, когато я чуят. Но това, което искам да попитам и е свързано с изводите на съвета е да се приоризира, да се градира по важност и аз поне самия така ще работя. Сега по въпроса за търговията с, с хора, особено съм разтревожен от търговията с деца. Това е цяло нещастие. Това не е само престъпление, а и морален погром. Много от държавите, т.е. държавите членки, трябва да осъзнават ясно, за съжаление, трябва да го а, оповестя тук на всеослешание, но трябва да знаем, че понякога с децата се отнасят по същия начин, както се отнасят с възрастите. Къде, с възрастните. Къде отиде човещината в отношението към най-малките и най-беззащитните? Ето това трябва да, по това трябва да работим. Корупцията сега, изпирането на пари и колко е, трябва да бъде пропорционално наказанието към това, на това престъпление. Аз в момента съм председател на работна комисия по именно въпросите на изпирането на пари и смятам, че именно пропорционалността трябва да бъде важното водещо начало. Тоест има много и ангажирани в тази мрежа, но трябва ясно да се оценява в какво се изразява престъплението и кои сделки са всъщност законни и не са изпиране на пари. Сега по повод на Средиземноморието, нашите операции, провеждани от Frontex, тук искам да подчертая важността на зачитането на основните права за съжаление, трябва да си признаем, че понякога търсещите убежище или бежанците и другите разселени лица попад, се натъкват на изключително нехуманно отношение към тяхната драма. Така че използването и на ситуацията, на конюнктурата от някои каналджии не бива да се превръща в причина да отхвърляме и да се държим нечовешки с хора, които могат да бягат наистина от преследване. Т.е. правилата са за да се използват разумно, а не за да се злоупотребява с тях. Благодаря. Благодаря ви, господин Кирхов. Сега господин, госпожа Викстрам има думата. Merci, madame la présidente. So after the tragedy, we all know what... Претинко, около година всички европейски лидери изказаха симпатия с стратегията. Много от тях обвиниха ЕЕ е за липсата на действия, когато в същото време същите държави и членки блокираха инициативи за действия на ниво ЕС. Е Фронтекс няма никакви ресурси, оборудване, собствени ресурси, оборудвани, а Frontex Plus зависи изцяло от финансирането на държавите членки, от тяхното желание да финансират операции за спасяване на живот. С голям интерес прочетох публикациите в пресата от 2007 година. До каква степен Фронтекс Плюс ще допълни Мариностром и по какъв начин ще продължи Мариностром. Това също е важно. Правилно е да се предполага, че Фронтекс също ще започне да изпълнява спасителни операции. И накрая, кога ще бъде готов оперативният план на Фронтекс плюс за нас, за тази комисия, за да го проучим, и да видим как стоят нещата по отношение на основните права. За нас е много важно и ние трябва да станем част от този процес колкото е възможно по-бързо. Изменихме регламента за Frontex, приехме съществени разпоредби в областта на основните права. Ще бъде много полезно в тази комисия да проучим внимателно този документ. Искам да кажа още много неща, но ще предоставя думата на моите колеги от АЛТЕ, за да продължат по други теми. Благодаря. Госпожа Ерст, заповядайте. Благодаря. Искам да се изкажа по три точки да задълбоча разговора. Първо, миграция и убежище. Свидетели сме на огромен поток от мигранти, всички го казват и е точно така. Въпросът е каква помощ трябва да получат държавите членки, допълнителна помощ, също така по отношение на желаящите за убежище. Каза се, че Марино Стръм просто ще бъде заменен от Frontex Plus. Това е допълнителна подкрепа и моите въпроси са следните – Разходите за това са неясни. Изобщо не се знае колко ще струва това. Може би вие имате представа за какъв размер на разходите говорим. До каква степен държавите членки са изказали съгласие да окажат съдействие? Колко от тях са изказали готовност да подпомогнат процеса? Трето, разселването. Ситуацията, в която сме в момента, обмислено ли е да се форсират определени мерки, например програма за разселване? Каква роля играят а, а, директивите за а, трансграничното сътрудничество, що, когато говорим за Frontex Plus? Държавите членки вероятно ще разполагат с повече правомощия да отказват достъп на по-голяма по група беженци. Много пъти вече говорихме за тези правила за влизане и излизане от отделните държави. Да, разбирам основния проблем, но по принцип винаги е така. Когато се отваря една врата, много хора могат да минат през нея, ни, е, това може и да са джихадисти, може да са други хора. Трябва да помислим как точно а, е, да подходим към тази група. Смятам, че с а, е, тези правила се отваря врата, която в бъдеще ще ни се заде големи проблеми. И трето, разбира се, говорихте за пасажирските данни. Разбирам, какво имате предвид, но проблемът е, че имаме решение на съда на ЕС. Това решение съществува и то се отнася до съхраняването на данни. И ако искате, и ако щете, може да се каже, че Съдът на Европейския съюз е обявил събирането и запазването на данни за нищожно. А ако прочетете решението, ще видите, че е казано ясно, че дори възоснова само на факта, че това засяга всички хора и че всички данни трябва да бъдат регистрирани и се прилагат такива методи, изобщо не е гарантирана изобщо не се гарантира, че по този начин се води борба с тероризма. Какво на европейско ниво ще предприемете сега, за да бъдат променени някои европейски закони, регламенти, директиви, не знам още какво, на европейско ниво, а също така и на национално ниво, разбира се. Какво сте направили, за да проверите какво ще предприемете вследствие на това решение по отношение на съхраняването на данни? Благодаря. Благодаря ви, госпожо Ерст. И така приключихме с координаторите. Госпожа Келер, заповядайте. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар за вашето посещение. И аз искам да говоря за Маре Ностром, но нещо друго искам да попитам първо за либерализирането на визовия режим. Казахте и изредихте няколко държави, Косом го, Косово обаче не беше сред тях. Защо? По въпрос сега за Маре Ностром. И за мен е малко неясно дали Фронтекс плюс ще замести Маре Нострум, как ще се развият събитията. Ако ли не е така, ако не го замести изцяло, то тогава кои части ще замести, кои ще останат висящи, как точно ще се е, организират нещата. Кой какво ще прави, това е важно. И сега, Питам се дали Frontex, Frontex може да се справи в е, задоволителна степен с Маре Нострум, Това е агенция за граничен контрол. Да не позволява на хората да преминават нашите граждани. А тук става дума за нещо съвсем друго. Да тук е, има нужда от хуманитарна помощ на корабокрушенци, на бежанци, които имат нужда от хуманитарен подход, от хуманитарна помощ, а хуманитарната помощ не е в полето, в обсега на действие на Фронтекс. И до тук ще спра, въпреки че имам въпроси свързани с подробностите. Продължавам обаче нататък. Кой носи отговорността за спасените хора? Фронтекс ли е? Някой друг ли е? Няма значение кой е. Трябва да бъде ясно обаче е, върху кого ще падне отговорността. Очевидно е, че от морето се спасяват не само нелегални иммигранти, а и всякакъв друг хора, е, бедстващи е, хора. кой ще организира нещата в смисъл такъв, кой ще разпредели регионите на действие. Защо бяха слети две операции на Фронтекс? Хермес и другата. Защо и Еней. Защо бяха смесени? Дали това се дължи на факта, че контролът и надзорът се упражняват все повече и повече от кораби, а не от въздуха? Така, това ми е въпроса. И накрая в бъдеще, коя част от бюджета на Фронтекс, от настоящия такъв, ще бъде за Фронтекс плюс? каква помощ ще се очаква от държавите членки за парични апорти, материали, материални средства, човешки ресурси и така нататък. И те дали ще искат нещо друго в замяна. Държавите членки. Става дума. И така, в немската преса днес прочетохме нещо много интересно за немското и италианско правителство, които работят заедно с френското правителство за по-нова инициатива, в която всички ще споделят, ще носят споделена отговорност. Отговорността, казват, ще се носи от всички за управлението на този нов средиземноморски проект, а пък от друга страна казва, че тя ще бъде разпределена спрямо отговорностите на всяка държава членка. Благодаря. Госпожа Феррара сега. Саро, дечисаменте репети. Благодаря. Аз в, в действителност ще се повторя. Ще повторя и това, което казаха моите колеги. Въпросът ми е свързан с Frontex Plus и Mare Nostrum. Министър Алфано счита, заявява, че Frontex Plus ще замени, ще замести Mare Nostrum. Обаче тук се казва, че ще бъде нещо допълващо. Така че аз искам да разбера каква ще бъде разликата между двете операции. Също така бих искала да ми потвърдите, че Frontex Plus няма да се разгръща на международно ниво. А, искам да разбера какво се случва с а, корабите, които пристигат а, на наша територия, кой, а, които са на, а, в международни води, какво ще се случва с тях, кой ще им помогне, а, кой ще отговаря за тях. А, другият ми въпрос е свързан с това дали ще има патрули а, или ще има а, спасителни операции в такива случаи. Защото а, в а, крайна сметка Марен Острум има определен срок на действие, ноември месец а, ще приключи. И също така искам да, говоря, да поговоря за възможното присъединяване на Франция и Германия към а, тази мисия. Каква ще бъде тяхната роля? Имайки предвид а, ситуацията с а, емиграцията. 83 милиона имаме много разходи може би а, трябва да поговорим за това как да управляваме по по-добър начин на тези а, ресурси. И още един въпрос. Е, АСО, Европейската служба за външна а, дейност, а, се а, занимава с този въпрос. С 90% се увеличил броят на искащите обежище. Благодаря ви, госпожо Феррера. Госпожо комисари, слушахте въпросите. Давам ви думата за отговор. Uh, Благодаря за въпросите. Всички говориха за Frontex плюс и Мариностром и ще започна от там. Ако не греша, заместник директорът на Frontex, господин Хилариас, ще бъде тук утре сутринта и ще може да отговори на по-технически въпроси. Мариностром беше създаден след ужасните събития в Лампедуза. Това е изцяло италианска операция. Мисля, че около 100 000 души бяха спасени с помощта на тази програма в рамките на операции по море. Искам да поздравя италианците за всичко това. Свършиха наистина фантастична работа. Трагичната история на тази програма е интензивността на трафика от другата страна на Средиземно море. Това означава, че хората са излагани на още по-голяма опасност. Те пътуват с още по-малки лодки и корабчета. Трафикът се разрасна, бизнесът с трафик се разрасна. Мариностром е италиански проблем комисията няма поглед върху това. Знам, че в Италия а, текат дискусии по този въпрос. И цяло италиански проблем е какво ще се случи с Мариностром. Дали ще бъде прекратен или променен. Frontex Plus. Да, глупово име е, обаче това е работно име за момента. Frontex Plus не е Мариностром. То, той ще бъде по-ограничен. Няма капацитета да върши това, което Мариностром прави нямаме мандата, нямаме парите, нямаме ресурсите. Мариностром е много скъпа операция. Фронтекс не може да постигне това и комисията отдавна повтаря, че не можем да заместим Мариностром. Това ще бъде допълнителна по-ограничена операция. Надяваме се, че ще можем да работим заедно с италиански и малтийски власти. Надяваме се, че и други държави ще се включат, за да можем да се разкрие действителния обхват на тази операция. Имаме нужда от цифри, от някои оценки, от колко персонал, плавателни съдове, хеликоптери, капацитет ще се нуждаем. В момента ние не разполагам с тези цифри, защото дискусиите продължават в Италия. Ясно е, че в момента не разполагам с тази информация, но тя ще стане ясна през следващите дни или месеци. Мандатът на Фронтекс, както повечето от вас знаят, е, е да се спасяват хора в беда. Това е агенция, която се занимава с опазване на границите. През Средиземно море ще продължат да идват хора, ще идват все повече хора, защото там съвсем близо до европейските граници се водят невероятни конфликти. Много малко количество беженци идват от Сирия, но хората ще продължат да идват. Нямаме решение на този проблем. Трябва да, реш... да работим в посока подкрепа на беженците комисар Георгиева се занимава изключително много с положението в Ирак. Да помагаме както можем там. Ще трябва да работим в посока разкриване на трафикантите, спирането. Можем да работим с държави като Тунис и с Либия, където ще бъде много по-трудно по очевидни причини трябва да гарантираме изпълнение на приятото от нас законодателство трябва да гарантираме, че всички държави спазват разпоредбите, че те спазват предложението от Дъблин. Ако бежанците искат обежище, всеки един от тях има право на собствена индивидуална оценка. И съответно, дали ще му бъде предоставено обежище или не директивата за връщането също трябва да бъде изпълнявана правилно. Всичко това трябва да става безопасно и по възможност след не толкова дълъг период. Според е, ако това не се спазва, е нарушение на европейското право и на международните спогодби. Случва се обаче във всички страни по света. За това съществува европейското и международното право. Винаги, когато чуем за такива случаи, можем да накараме държавите членки да започнат разследване и да вземат необходимите мерки. Точно колко ще струва, не знам. Опитваме се от страна на комисията да трансферираме суми от тази годишния бюджет в този за следващата година. Опитваме се да оценим финансирането на операции като Хермес, за да видим дали ще успеем да намерим достатъчно финансиране. Що се отнася до оборудването, ще са необходими, също ще са необходими средства. Заедно с съвета трябва да намерим начин да осигурим повече пари. Обхватът на Frontex Plus е ясен – комисията Фронтекс и заместник председателят ще може да ви каже повече утре. Ние от страна на комисията, заедно с, комисар, с комисаря и министър Алфано, ще говорим с държавите членки, за да видим каква подкрепа могат да ни окажат. Имаме отговор от Франция, че ще окаже подкрепа. Министър Алфано пътува в много държави, утре е в Малта и ще обсъжда и този въпрос, тъй като Малта е особено засегната. По отношение на хората, които са спасени, това трябва да бъде ясно за всяка операция на Фронтекс, преди да започне често сме говорили за разпределяне на бремето. Не искам да говоря толкова за бреме, колкото за механизъм за разпределяне. Да, това е напълно разумно. В момента 5-6 държави приемат, а, приемат всички бежанци. А всъщност основните дестинации, към които се насочват беженците, са а, Великобритания, Германия и Франция. След това идват Италия и Белгия. След това следват северните държави. Ние сме 28 държави и имаме а, задължение, но някои от тези държави правят прекалено малко. Можем ли да ги задължим? Не. Можем ли да ги накараме? Не. Ние се опитваме да убедим държавите членки да се включат в програмите за разселване, което е най-добрият начин за преместване на най-уязвимите хора в други региони. Има действително някакъв прогрес, но изобщо не е задоволителен. Защо хората преминават а, през, през Средиземно море? Ами защото нямат никакъв друг законен начин да дойдат в Европа. Затова трябва да намерим законен начин за тях да дойдат в Европа. Продължаваме с дискусиите. Събираме в момента всички данни, всички проучвания, всички научни а, публикации в тази област. За съжаление обаче в момента желанието е прекалено малко, но се надявам, че това ще се промени. През на 8 или 9 октомври този проблем отново ще бъде дискутиран по време на Европейския съвет. Надявам се, че отговорих на вашите въпроси за Фронтекс, но мога да продължа и да ви информирам след като а, при нас я изяснат всички проблеми. Съществуват различни оценки. Около 9-10 държави в Европа казват, че а, е, техни граждани се бият в Ирак. Някои от тях се връщат. човекът, който уби четирима души в еврейски музей през миналия месец, е такъв боец. Колко са точно, къде са, това никой не може да каже, нито вие, нито аз. Това е работа на тайните служби и разузнаването. Ние изобщо нямаме намерение да предлагаме европейско законодателство за това кой може да излиза, кой не може да излиза. Ние не разполагаме с такава компетентност. Дискусиите в Германия и в Великобритания са изцяло от национална местна компетентност. Ние можем да обменяме идеи, да дискутираме, да събираме знания, да правим мрежи. И там и то именно там, където разполагаме с академични проучвания, можем да дискутираме как работим с жертвите, какво правим с тези бойци, които се връщат. Те могат да разкажат техните искори, истории и да предпазят други хора да не заминат, да не направят същата грешка. Благодаря за милите думи, господин Кирков. По отношение на трафика на деца съм напълно съгласна с вас. Това е един от основните проблеми. По отношение на трафика на деца в областта на миграцията, ние имаме специални разпоредби за защита на децата, а, заложени в много директиви. Що се отнася до трафика с цел сексуално посегателство и експлоатация, всичко това а, е приложено в директивата срещу за борба с трафика. Имаме законодателство и в областта на прането на пари. Моят колега Мишел Бание продължава работата по този въпрос и затова бих предпочела той да отговори на тези въпроси. Косово. Това е единствената държава на Балканите, която все още не се е възползвала от либерализацията. Работим заедно с Косово. През лятото, през юли направихме новата оценка. Постигнали се значителен напредък в много области. В момента там се формира правителство и е, в момента не сме много наясно кой ще поеме властта има голям напредък, но все още имаме препоръки. гражданските права, свободата на информацията, независимостта на съдебната система, съдебните решения в областта на организираната престъпност когато там се състави правителство, ще продължим да работим и с него. Надяваме се, че Косово също ще може да се включи в режима без визи, но изискванията все още не са изпълнени. И накрая, по отношение на, на съхраняването на данни, след решението на Съда на Европейския съюз, където ясно се казва, че директивата за съхраняване на данни не е пропорционална. Това съответства на оценката на комисията, която направихме преди две години. Там казахме, че така прията директива не отговаря на принципа на пропорционалност. Имаме не, там не се казва, че събирането на данни е забранено с цел борба с тероризма, а че това трябва да става по, по пропорционален начин. Националното законодателство а, не се прилага автоматично и, и националните съдебни органи трябва да решат дали тези изисквания са изпълнени или не. Въпросът е доста сложен дали ще има нови по-ограничени предложения е рано да се каже. Следващата комисия ще има задачата да дискутира и да вземе тези решения заедно с вас, разбира се. До момента всички правни оценки сочат, че другите инструменти за събиране на данни, например за пасажирските данни, са много по-ограничени като приложно поле и за това не, не за това не може да се каже, че те автоматично могат да бъдат приложени към директивата за съхраняване на данни. Например, по отношение на пасажирските данни на системите за излизане и влизане, съдът също е дал някои препоръки по отношение на това как трябва да се изпълнява защитата на данните. Нашите правни експерти обаче не виждат връзка с други системи за събиране на данни, защото по естеството си те са различни. Системите за съхраняване на данни са много-много по-обширни. Благодаря. Остават ни още 30 минути, скъпи колеги. Имаме много записали се. Няма повече да записвам. Ако имате други въпроси, моля да се обърнете писмен вид към госпожа комисария. Господин Радев, имате думата за една минута, тъй като има много желаящи. Уважаема комисар Маустрем, през последните години на неспираща гражданска война в Сирия и сегашната ситуация в Ирак станахме свидетели не само на зараждането на ултрарадикалната терористична организация Ислямска държава, но и на стотиците европейски граждани, които участват в конфликта в двете страни и се присъединяват към редиците на организацията. Британецът, който уби американския журналист Фоли, е само един пример. Тези чуждестранни бойци, както са наричани, неминуемо се връщат в Европа и ще са потенциална заплаха за нашата сигурност. А, какви мерки са предприемани на европейско ниво и от Европол, за да не станем свидетели на терористичен акт, организиран от чуждестранните бойци? Също така в момента сме свидетели на най-голямото вътрешно преселение на един народ в Ирак. Над 2 милиона души са принудени да напускат своите домове и да търсят спасение на друго място. Това друго място съвсем скоро може да се окаже Европейския съюз. Готови ли сме да посрещнем една голяма вълна от иракски бежанци, която заплашва да ни залее? Какви мерки ще предприеме Съюза, за да подпомогне държавите членки, които първи ще посрещнат тази вълна? и ще може ли да избегнем ситуация подобна на Лампедуза? Благодаря ви за вниманието. Uh, Благодаря. Относно решението на Съда на Европейския съюз за директивата за съхраняване на данни. Идеята на това решение е да окаже влияние върху необоснованото съхраняване на данни. Прекалено ограничено е да се смята, че става дума само за съхраняване на обикновени данни. И ясно е казано, че съхраняването на лични данни без определени подозрения не съответства на член 7 и член 8 на Картата на основните права на Европейския съюз. И това е много ясно изразено становище. Да, разбира се, могат да се събират данни по подозрение за определен риск, ако това се налага и, пропорциона... и е пропорционално и ако се налага по политически причини. Юридически обаче този въпрос е оставен отворен от съда. Съдът обаче е оценил, е преценил, че просто така да се събират лични данни не съответства на хартата на основните права. Мисля, че просто не, може, не можем просто така да го игнорираме и да кажем, че съществуват споразумения за споделяне на данни или пък, че това няма да окаже влияние върху събиране на данни за пасажери в бъдеще. Очаквам по-подробен отговор и как според вас ще бъдат изпълнени изискванията на съда. Госпожа Уимберг. Tack för ordet. Eh, jag har fått svar på många av mina frågor här redan, men jag tänkte jag skulle ta ett par. Получих. Получих отговор на много от моите въпроси, но често говорим за правните процедури в ЕС. Как според вас изглеждат нещата с посолствата в отделните държави? Кой ще има право да кандидатства? Кой ще прави подбора? Да кажем, че искам да отида от Сирия в Швеция и ако ние ги допуснем, много от тях ще искат да отидат в Швеция. Какво мислите вие за други държави, които приемат хора? Какъв е колко са, какъв е процентът на хората, които ще влязат в ЕС по този начин? <laughs> Мисля, че казахте моето име, но не съм сигурна. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар, че сте тук и обсъждате с нас тези въпроси. Имам няколко въпроса за съхраняването на данни. Като господин Албрект мисля, че последиците а, са много по-сериозни, отколкото самото съхраняване на данни. Имаме, разбира се, програми за събиране на данни, но се чудя защо Европейската комисия продължава да подкрепя събирането на пасажирските данни, след като беше ясно казано от мнозинството, че не искаме това. Комисията предлага нови директиви, например тази за майчинството, която не се подкрепя до такава степен от съвета. Защо предлагате такива директиви, които не се подкрепят от мнозинството? Втори въпрос. Какво е направила комисията във връзка с последните скандали, най-вече този с САЩ и други държави, свързани с масово наблюдение? Създават се бази данни, от които правораздавателни агенции могат да черпят съхранените персонални данни. Какво мислите за положението в Великобритания? Комисията подготвя предложения, които трябва да бъдат прияти от съвета до края на годината. Защо ние знаем толкова малко по този въпрос? Това е изключително важен междуинституционален въпрос. Благодаря. Силви Гийом. Благодаря. Казахте, говорихте по много важни въпроси, особено въпроса свързан с емиграцията. За мен той е вълнуващ. Важното е да сме последователни в начина по който работим по различни политики. Нашите политики трябва да следват един глобален подход, включая политиката за иммиграцията. Какво мислите вие в края на тези пет години? Мислите ли, че сме постигнали един такъв е, хоризонтален, последователен, глобален подход или само си губим времето? Благодаря. мадам Дали. Благодаря ви, госпожо Гийом, мадам Дали, госпожа Дали сега. Thank you, Ако... Благодаря. Много бих искала да говоря малтийски, но за съжаление няма превод от малтийски. Е, казвам го, защото не ми се случва за първи път и на други заседания на парламентарни комисии няма превод от малтийски. Така или иначе, благодаря. Ще говоря на английски. Аз смятам наистина, че през последните пет години Европейският съюз върви в правилната посока особено в областта на иммиграционната политика и политиката за търсене на убежище. Постигнали сме, трябва много да постигнем обаче. Особено, що се отнася до легалната, до законната емиграция. Разбира се, че има още какво да се постигне в областта на споделяне на отговорностите. Ясно е, че нещата са неясни, ако позволите играта с думи. Още от самото начало трябва да има основни, ясни насоки за това какво ще бъде Frontex Plus, какви ще бъдат географските региони, в които ще оперира и прочие, и прочие. И когато казваме, че ще ограничим Маре Нострум, какво означава точно това? Казахте, че малко държави членки приемат бежанци търсещи убежище. Имате ли намерение да вземете отношение по това неравномерно участие на държавите членки или не? Благодаря. Благодаря. Госпожа Аткинсън е следващата. Благодаря. Имам два въпроса. Един е свързан с нелегалната иммиграция. Аз съм от Обединеното кралство и Довър е в мой избирателен регион. Е, оттам именно през пристанището идват много емигранти. И днес кметът на Кале от френската страна на Ламанша каза, че ще ограничи приема на емигранти. Искам да ви кажа и, че неодавна господин и госпожа Кинг бяха задържани с европейска заповед на задържане и бяха хвърлени в испански затвор за едно престъпление, което те не са извършили. И така тази европейска заповед за задържане е в сблъсък с принципа за хабеас корпус това не е съвсем неприемливо. Дали може да ни обясните, госпожо комисар, какви ще бъдат правните последици от този сблъсък? Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Аз се присъединявам към ласкавите думи за вашата работа. Искам да попитам сега за вируса Ебола. Това е ясна заплаха за европейската сигурна, сигурност биологична, в биологичната област. За съжаление, комисията стои с скръстени ръце. Трябва да си взаимодействаме, да работим ръка за ръка и, за съжаление, това не се случва. Това първо. Второ, сега корупцията. Има още много какво да се направи, защото куца сътрудничеството в съдебната област, особено когато става дума за борба с корупцията. Има, например, осъдени в Германия от съда в Мюнхен. То имам предвид португалска фирма, която продава въоръжение, включително подводници то когато португалските власти искат информация от немското Мюнхенско съдилище за присъдата и за това, кои са замесени в тази корупционна сделка, няма как. Просто никой не ни дава информация в подробностите, които ние желаем да я получим. Благодаря. Благодаря, госпожа Сържентини. Upon... Това кратки въпроса. Първо, забележката. Хората използват лодките, защото няма други законови начини. Съгласна съм, но можем ли да очакваме повече предложения в близко бъдеще по отношение на трудовата миграция? Мисля, че отчаяно се нуждаем от законодателство за трудовата миграция за работни места за ниско квалифицирани и нископлатени работници. Споразуменията за пасажирските данни с САЩ и Канада. По отношение също на решението на Европейския съд за съхраняване на данни, няма ли да бъде по-разумно за нас и за Европейската комисия да се отиде пред съда за постановяване на решение. Благодаря ви, госпожо Сържентини. Госпожа Хюсменова. Мерси, мадам ле президент. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Искам да привлека вниманието ви отново върху източна, източ... Южна и Юго-Источна Европа и пристигането на бежанци през 2013 година. Това са 7500 човека близо, тези, които са поискали в България убежище. От началото на 2014 година тази цифра е близо 4200 и расте непрекъснато. България, разбира се, се опитва да спази поетите ангажименти за зачитане на човешки права. Но, за съжаление, страната е изправена пред сериозна липса на средства. И що се отнася до финансови средства, България, разбира се, не е единствената държава в това положение. Същото се получава и с много други държави, разположени в пограничните райони на Европейския съюз. Според вас, каква е възможността да получим помощ от Европейската програма за разселени лица, която цели именно солидарност и взаимна отговорност. Член 90 от е, Договора за функциониране на Европейския съюз предвижда именно помощ от финансов характер за такива случаи. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. За мен е абсурдно комисарият да вижда влизането на емигранти на наша територия като възможност, да вижда тези действия като нещо положително. Frontex е служба, която наблюдава границите. Какво ще се случи тогава? Ще защитава границите или ще бъде а, замаскирана транспортна фирма? Мадам. Благодаря за това, че бяхте кратка. Госпо... Господин Валденхолзер, ако произнасям добре името му. Валденхолзер. Господин Холцер, госпожо комисар, според мен проблемът за чуждестранните бойци е много важен. Не е достатъчно, ако го ограничим само до влизането и излизането. Не е достатъчно, че е, да смятаме споразуменията за пасажирските данни за единственото решение. Според мен, то големият проблем е рекрутирането, набирането. Много хора биват набирани и това е нещо, което е много трудно да се повярва. Това става в паркове, на публични места. Използват се много модерни и разнообразни методи. Питам се дали не може акцентът да бъде поставен най-вече върху превенцията. Тоест да се прекъснат тези начини на набиране. Дали сте мислили по този въпрос и дали има такива проекти, с които сте запознати. Госпожа Гинч. Кинги. Госпожа Кинга, извинявам се, че не произнасям добре. Eh, um, Извинете, не разбрах, че става въпрос за мен. Вече беше казано много. И аз искам да благодаря на комисар Малмстрюм. Благодаря за това, че дойде при нас, за да сподели своята гледна точка и да направи обзор на случващото се. А голяма част от моите въпроси получиха отговор, тъй като тя бе доста ясна. А, Маре Нострум не се заменя от Frontex Plus. Става въпрос за различни неща. А, но важна точка е, а, това беше важен въпрос, получих отговор, но имам още един въпрос. Не е ли а, възможно да стартираме европейска политика за управление на убежищата и за емиграцията? Защо не предложим на съвета а, такава а, дейност за да може да а, отговорим на предизвикателствата, пред които сме изправени. Това е а, сектора, в който трябва да се инвестира. Може би имаме нужда от а, кампания. Това не трябва да се ограничава трябва да имаме предвид и а, правата на човека, разбира се. Грация. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Съгласна съм с а, загрижеността, а, споделена от преждеговорившия. А, Марен Острум получи похвали за това, че е спасило толкова човешки животи. Наблюдава се европеизация на процеса Марен Острум. Но в момента говорим за нещо съвсем различно, за две отделни инициативи Марен Острум и Frontex Plus с различни задачи. Фронтекс осъществява контрол, патрулира, но не спасява. Обаче не знаем а, колко души ще участват, кой ще вземе участие. А, госпожо комисар, проблемът е, че италианското правителство, а, което ръководи а, Острум, не а, обяснява нещата по този начин. Правителството на Италия казва, че Frontex Plus ще замени, ще надгради Марен Острум. По мое мнение, предполагам, че това е и ваше мнение, това означава краят на Марен Остром. Това ще означава и повече смъртни случаи в Средиземно море. Спинели. Благодаря ви, госпожо Спинели. Сега госпожа Албиол. Gracias. Благодаря. Госпожо а, а, комисар, а, от 2014 година 814, 1880 души са се удавили в Средиземно море. Това са данни от ООН те намират смъртта си там, защото бягат от условията на живот в техните страни. Хиляди души се опитват всяка година да достигнат до Европа, която вие сте превърнали в крепост разрешението не е Frontex, нито Frontex Plus. Разрешението, например, ще бъде да престанем да продаваме оръжие на държави, които са в конфликт. Да а, не позволяваме на а, предприятия да предлагат продуктите си в тези страни. Вие, госпожо комисар, а, познавате, знаете ли какво е ситуация, каква е ситуацията в а, а, Селта и в други крайно южни райони? А, знаете ли а, законодателството в Испания? Какво правим в Испания, за да се справим с този въпрос? Организацията Human Rights Watch обяви, че се използва в прекалено голяма степен въоръжена сила от страна на Испания. Знаете ли за това? Госпожа Лауристин. Uh, Искам да благодаря на комисар Малмстрём за свършената изключително трудна работа, която дори понякога изглежда безнадежна. Сега не е време да се правят заключения. Кои бяха най-трудните проблеми? Какви са идеите за нови решения, за които не сте имали време или решение да приложите на практика? Може би следващата комисия ще се заеме с тях. По ефективен общоевропейски механизми, не само за спасяване. Какво става с тези хора, които идват? Как да ги интегрираме по-ефективно? Много пари са дадени за интеграция в много държави по най-различни начини, но притесненията са, че тези механизми не работят ефективно. Образованието. Искам да насоча вниманието към казаното преди децата и младежите. Нуждаем ли се от по-ефективни общоевропейски решения за децата на беженците, за децата на мигрантите във връзка с тяхната интеграция и обучение? Това, което виж... сме виждали са вече поколения мигранти се превръщат не само в време за самите себе си, а и за обществата, в които живеят. Имате ли идеи за бъдещето? Имате ли идеи за бъдещата комисия как да подходи? Госпожа Дакли има думата. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, благодаря за представянето Наистина важни въпроси повдигнахте. Няма да повтарям вече зададените към вас въпроси, само искам да кажа нещо, което всъщност вие самата също подчертахте, а именно последиците от миграционните потоци. Последици, които се превръщат в предизвикателства сами по себе си. Що се отнася до санитарната сигурност, до хигиената, колегата тук повдигна въпроса за ебола и разбира се, не на последно място, организираните престъпни мрежи и трафика с хора. Вчера видяхме случая с Кале в северна Франция, където непрекъснато пристигат вълни емигранти, 50% бе всъщност увеличението на емиграционния потек поток през последните няколко месеци и това са предимно беженци, които е, искат да пътуват за Обединеното кралство. Това всъщност означава, че лошо управляваме нашите външни граници, средиземноморските си граници, след като оттам влизат хора, които след това отиват до Кале и по-нататък. Виждаме, че Frontex Plus определено ще окаже положителна роля за ограничаване на тази незаконна емиграция, която и в крайна сметка ще успее, надявам се, да сложи край на тази безкрайна човешка драма. Това не означава битка срещу незаконната емиграция, означава желание да контролираме външните си граници и движението на хора в шенгенското пространство. Искаме, разбира се, в този смисъл да засилим сътрудничеството си с държавите по происход на иммигрантите и с страните, през чиято територия те преминават. По този начин можем да ги контролираме по-добре чрез така наречената чрез така наречената, извинявайте, прекъсва я председателката, председателката само да кажа, че Надяваме се, че това наистина така ще се случи и ще имаме специален комисар, както обеща Юнкер след изборите. И само да ви припомня, че спечелихме изборите. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Аз ли съм наред? Господин, Господин Бони има сега думата. Извинете. I'm sorry, euh, thank you very much, madam. Thank you very much, madam. Много благодаря, госпожо комисар за изчерпателното обяснение на много сериозни проблеми. Имам само един въпрос. Как трябва да се справим с проблема за регламента за опазване на данните и започване на процедури през 2015. Не е ясно, някои държави членки не са готови и работата трябва да продължи незабавно. Как трябва да се организира това? И ако мога да кажа така, да се накара председателството да постави пред обществото дневния ред за организиране на този проблем. Имаме още трима. Е, la dernière Последната е госпожа Цибер, след тези трима, чието имена чухте. Приключихме вече, изчерпахме времето си, така че ви моля наистина да бъдете кратки, за да може да изслушаме и отговорите на госпожа комисария. Заповядайте, госпожо Пост. Tack så mycket. Eh, efter att ha lyssnat på diskussionen som eh, under de här senaste eh, timmarna. Много благодаря. За съжаление, се чувствам малко разочарована от начина по който говорим тук за Европа. Тя ще бъде ли един човешки съюз в крайна сметка или ще създадем непревзимаева крепост? Разбира се, че трябва да заместим Маре Ностро с нещо, само че сега чухме, че това нещо все още го нямаме, не е разработено. Трябват ни пари, економически ресурси, за да продължим да оперираме по начина по който за момента провеждаме операциите си и чуваме, че държавите членки нямат достатъчно средства. Така че Мери Маре Нострум се оказа всъщност е, носен на ръце от Италия, от една единствена държава членка. Така че искам да питам, дали ние продължаваме да бъдем все още съюз от хора? Ще защитаваме ли човещината? хуманитар, хуманитарните принципи, които записаме на карти и които не защитаваме. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Поздравления за вашето назначение. И аз искам да говоря за емигрантите и за беженците и търсещите убежище. С радост чух, че продължавате ангажимента си за разпределение на отговорността между държавите членки. В Швеция, например, отиват 20% от тези потоци. Нека да направим анализ на положението сега, а не когато се случи някоя трагедия. И тук сме изправени пред нова бедствена ситуация, защото е, е страшно да се помисли, че тази огромна част от бежанците ще прекарат целия си останал живот в Швеция. Приемаме директиви, след това ги прилагаме, а по въпроса за стратегията за придружаване на малолетни, стратегия по която работихме е, по време на миналия мандат, по нея няма никакво развитие. Имате ли намерение, госпожо комисар, да възобновите работа по нея? Благодаря. Благодаря ви, госпожо Бил. Сега господин Бекер. Малко по-рано взех думата, но така или иначе, благодаря госпожо комисар. Госпожо, госпожо комисар, първо, Фронтекс броят на хората през Средиземно море е изключително висок. Бюджетът на Фронтекс е недостатъчен. Искат се 20 милиона евро повече. И в... имам въпрос към вас. Според вас как ще изглежда бюджетът на Фронтекс през 2015? Говорихте за чуждестранните бойци, че се разработва ново предложение. Кога? И трето, миграцията общо. Има ли концепция на комисията да се действа в други области на политиката, например в работата с трети държави? Господин Пекер. Госпожо Сипъл, имате още един път думата за една минута. По въпроса за Фронтекс. Италия ясно каза, че ще спре Мариностром и ще започне да действа чрез Фронтекс. Какво е точно споразумението с министър Алфано? Мога да ви кажа, че току-що видяхме информация от, италиански, от италианския министър и трябва да кажем, че има споразумение, че Мариностром ще продължи в националните граници, а Фронтекс ще поеме задачите на опазване на общите граници. Какво мислите по този въпрос? Госпожо комисар, имате думата за няколко минути, ако обичате, защото след това имаме гласуване. Извинявам се, че ви притеснявам. Благодаря, госпожо председател. Имаше много въпроси, ще направя всичко възможно да съм кратка, но ще ми е трудно. Сега, по въпроса за това дали ще има, госпожо, дали, както вие питате, комисар по емиграцията или не. Господин Юнкер ще състави новата комисия следващата седмица. Всички загадки ще бъдат разрешени. Ако сте тук, може да попитате господин Юнкер следващата седмица. И сега, по, въпроса за, по въпросите, които се отнасят до мен като комисар по вътрешните работи и правосъдието, наистина, и аз съм на мнение за това, че съвета действа бавно, що се отнася до Европейската заповед за задържане. По въпроса сега за иммиграцията. Виждам, че това ви вълнува. И това, разбира се, е едно от най-големите предизвикателства пред бъдещето на Европа, заедно с безработицата и економическата криза. Миграцията обаче е нещо хубаво за растежа. Така че нека да не забравяме, че трябва да отворим врати именно за това положително действие на миграцията и да не забравяме, че много от мигрантите бягат от война, от бедност, от мизерия и от нищета. Много малка част идват всъщност до Европа. Идват в Европа. 3 милиона са излезли от от а, Сирия, 6 милиона са вътрешно разселени и само 100 хиляди са тук в Европа. Не е чак толкова огромна цифра. Същото а, можем да го м, кажем и за Ирак, така че в крайна сметка не сме заляти от емигранти. Хората просто не могат да дойдат а, всички тук, няма и нужда. Трябва да контролираме, трябва да управляваме тези иммиграционни потоци и да се опитаме да създадем една глобална обща картина на събитията и оттам да действаме смислено комисията, надявам се, че комисията и съветът и е, парламентът ще престанат най-накрая да мислят всяка коза за свой крак, ако позволите, и ще предприемат глобална стратегия. Няма защо да виждаме миграцията като заплаха, която тегне над нас и срещу която трябва да се борим. Това е просто една нова действителност, пред която е, са изправени правителствата и политическите партии, с която трябва да се справят. Разбира се, подходът ни трябва да бъде последователен. От началото на процеса до края, от момента в който някой решава да напусне родината си, до момента в който стига до държавата, към която се стреми. Frontex Plus не замества Маре Ностром. Госпожо Сибел, за съжаление не чух какво е казал министъра днес, така че не мога да взема отношение. Но Маре Ностром е италианска операция. Можем да помагаме, можем да им действаме с допълнителни механизми, но не можем да я заместим тази италианска операция. Ще ни трябват повече пари, ще ни трябва повече ангажимент и компромис от всички 28 държави членки трябва да запретнат ръце. Разбира се, че не можем да ги принудим ние тези държави членки. Можем да ги молим, можем да искаме участие, да ги презоваваме към участие, но нямаме начин, разбира се, да ги принудим. Можем поне да помолим да спазват ангажиментите поети поне по силата на най-елементарните международни конвенции. Разбира се, че те е най-добре да имаме пълно завършено законодателство по този въпрос, но за съжаление това, е, това не е просто не е истина. Имаме малко директиви, една единствена всъщност, така че е трудно да излезем с предложения за ново законодателство. За момента какво правим? Анализираме, подготвяме терена за нови преговори и се надявам, аз поне горещо, че моят този, който наследи моя пост след мен, ще продължи да работи в същата посока. По въпроса за вируса Ебола. Правим каквото можем за подпомагане финансово, професионално, материално на всички тези лекари, които работят срещу заразата и сме постигнали доста. може би комисията по развитие или комисията по външни работи или комисията по здравеопазване не мога сега точно да си е, спомня, но има специална комисия по въпросите за ебола в една от парламентарните комисии. Сега по въпроса за данните на пътниците. Разбира се, че нещата а, са сложни тук. Знаете, че това не ми е на мене любимата директива. И в крайна сметка директивата се превърна в един произволен сбор от различни комуникация от различни съобщения на комисията. Това не са всъщност данни, които се събират не на посоки, това са данните, които аз като пътник предоставям на компанията, която е превозвач. Защо продължаваме, госпожо Индфелд, да работим по този европейски въпрос, PRN, така наречен, директивата за данните на пътниците. Продължаваме, просто защото, освен ако не бъркам, Европейския парламент не го е отхвърлил, просто сте го върнали проекта за директива обратно в комисията. Целта е да се изработят европейски стандарти за опазване на личните данни и за това как те да бъдат управлявани. Аз самата смятам, че всъщност не е чак толкова лошо, че всъщност продължаваме работа по този евентуален европейски регистр на пасажирски данни. По въпроса сега за чужестранните бойци, Разбира се, това е работа на държавите членки на първо място. За сега не предвиждаме европейско законодателство по този въпрос. Разбира се, че можем да говорим, да разговаряме, да преговаряме, да търсим начин за превенция и предотвратяване. Има програми не само за тези така наречени чуждестранни бойци, а и за екстремисти и тероринци терористи по принцип, ултралеви, ултрадесни, тези, които искат да изоставят терористичната дейност и отново да се върнат като мирни граждани в обществото. За тях има такива интеграционни програми. Можем нещо подобно да помислим и сега. Така или иначе обаче законодателството, репресивното законодателство, така да се каже, се из... трябва да се изготви от държавите членки. Беше много приятно. Съжалявам, ако съм пропуснала да отговоря на някого. Да, всъщност, извинете, нещо много важно за член 36 и въпроса, който ми зададохте и не отговорих. Това не е въпрос, по който Обединеното кралство може да влезе или да излезе, да реши да се присъедини или не. Ако обаче позволите, ще се опитам да събера повече информация и да ви дам конкретен отговор за това как стоят нещата. Благодаря. Госпожо Инфелд, благодаря за отговора. Разбирам, че е изпратено писмо до генералния секретар на Европейския парламент така че моля да попитам дали може и на нас като европейски депутати да ни изпратите същата информация, която сте изпратили на а, генералния секретар. Благодаря ви, госпожо комисар. Желая ви успех на изборите. Може би ще се срещнем още веднъж на някое друго заседание на нашата комисия, така че сега не си казваме с Богом, а само довиждане. Благодаря. И така продължаваме с гласуването. Господин докладчик, имате ли желание да вземете отношение? Не, не искате думата. Добре тогава. Щом не искате да вземете думата, господин докладчик, давам две на почивка и след това продължаваме с гласуването. J'y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 Продължаваме с гласуването, колеги. Chers collègues, on va continuer avec le vote, mais euh, premièrement, s'il vous plaît. S'il... Започваме, започваме, ако обичате. Мадам Билт, при. Госпожо Билт, ако обичате. Бих помолила да пробвате дали работят електронните ви карти за гласуване. Всички ли пробваха? Le vote est ouvert. Начало на пробното гласуване. Le vote est clos. Край. И сега ще проверим. Ça fonctionne le nombre de, de groupes aussi? Всичко е наред. Преминаваме по същество. C'est juste le test. А maintenant, on va commencer avec... И така. Гласуваме първо измененията.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 24 за. Против. Въздържали се. Тук трябва да проверим. Гласуваме електронно. Le vote Приключихме електронното гласуване. Майнас. Львот и Кло. Край на електронното гласуване, както ви казах. So there were two people against without count, so it means it will be rejected. Il y a Отхвърля се. Il y a deux personnes Carte. Alors, je vous en prie de répéter. Моля да повторим. Моля да прегласуваме, ако обичате.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 Изглежда, че някой не е гласувал. Са сега 27 е, е, се ръжете. Щом има реми, значи се отхвърля. Сега, искам да обясня. Не знам точно как да тълкувам, че в началото моя глас беше в повече, сега се оказва, че има един глас по-малко. Как точно да го разбирам? Обяснете, ако обичате. Екскюзе мадам меселю. Извинете, госпожо Сържантини, така излизат нещата, че има един социалист в повече и два отрицателни вота. По време на първото гласуване поискахте да прегласуваме, за, без да дадете обяснение защо. Ако някой е загубил в първото гласуване и във второто гласуване, човек се съгласява. Сега обаче в първия, в първия рунд, така да се каже, първия клуб гласуване, е, загубих, сега излиза, че печеля, не е честно. Госпожо Сържентини, обясниха ми, че първият кръг е бил Реми също така. Имало е две електронни карти, две, двама души всъщност, които са били против. Ето това е. И така продължаваме с 25-то изменение. Кой е за? против, кой се въздържа, отхвърля се. Изменение 01 за, против, въздържали се, приема се. 27 за, всъщност извинете, 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение номер 30. Кой е за? 300. За, против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега. 32. Кой е за? Включете си микрофона, ако обичате. 300 или 33-то гласуваме в момента. Им не е ясно. 32 гласуваме сега. гласуваме сега. Кой е за изменение номер 32? Против? Е, sorry. Госпожо председател, съжалявам. 300 не го гласувах, защото не казахте да гласуваме за 300. Дали е, може да се уточним тук? Дали правим каквото вие искате или е, каквото трябва? По 32 искам сега да гласувам. Изменение номер 300 се отхвърля госпожо Саржентини след гласуването. Продължихме по-нататъка и гласувахме 32 изменение за 32-ро изменение сега. Кой е за него? Кой гласува за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Тристи първо. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 33. За против, въздържали се, отхвърля се. 0-3. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 0-4. Кой е за? Ки е контр? Против, въздържали се, приема се. 34 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 35 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 35 за. Против. Въздържали се. Приема се. 35 за Извинете, поправя се председателката. 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. 06. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 37. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 07 за, против, въздържали се, приема се. Сега 39 и 43 гласуваме заедно за, против, въздържали се, приема се. Сега 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45 за, против, въздържали се, приема се. 47 за, всъщност отпада. Сега по-нататъка 08 също отпада, 48 гласуваме кой е за против, въздържали се. Мисля, че ще проверим електронно. Електронно гласуване. Левът е est clos. Край на гласуването. Адопти. Приема се.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 въздържали се, приема се. 53-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 54 за, против, въздържали се, приема се. Добре, проверяваме изменение 44. Извинете. 53. Левот клю. Край на гласуването и резултатът е отхвърля се. Сега Изменение 13 за, против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. 57 за, против, въздържали се, приема се.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 14 за, против, въздържали се, приема се. 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 за, против, въздържали се, Приема се. 63-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Електронна проверка за 63-то изменение. Край на гласуването. Приема се. 64 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Проверка за 64-то. Край на гласуването. Отхвърля се. 16. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. И сега 17. За. Против. Въздържали се. Приема се. 18 и 65 заедно. Кой е за? против, въздържали се, приема се 66 за, против, въздържали се, приема се. А всъщност последното отпада. И сега продължаваме с резолюцията. Изменение номер едно. Кой е за? Против. Отхвърля се. Второ изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение номер едно. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. И така продължаваме с шесто изменение. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Седмо изменение. Гласуваме разделно първата част, кой е за. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част, кой е за против, въздържали се, отхвърля се. И сега осмо изменение, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Девето на разделно гласуване. Първа част за, против, приема се. Втората част кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. Устно изменение номер едно, кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Второ изменение, компромисно изменение номер две, кой е за? Против. Мисля, че трябва да проверим електронно. Компромисно изменение номер 2. Начало на електронното гласуване. Край на гласуването. Приема се. Тринайсто изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изме... Устно изменение номер 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част на 17-то изменение. Кой е за?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 Отхвърля се. И така, компромисно изменение номер 3 за против. Приема се. И така, гласуваме цялата така изменена резолюция по електронен път. Начало на гласуването. Le, le vote est ouvert, oui. Et le vote est clos. Край гласуването. Maintenant le résultat. Il faut qui pas voté. Il faut demander aux chambres Excusez-moi, mes collègues, mais il y a trois personnes. Извинете, колеги, трима не са гласували. Може ли още веднъж да прегласуваме? C'est tout Oui, c'est bon. C'est bon déjà D'accord. La résolution est adoptée. Добре. Всичко е наред. Резолюцията е прията. Продължаваме работа утре в 9.30. Благодаря.